Colleagues, uh, we'll make a start because we, we have a... Колеги, ще започнем, защото е натоварен след обед Виждате камери, но те имат разрешение да снимат по тази и други точки от дневния ред. Колеги, точка 20 от дневния ред представена от Мануел Наварете, ръководител на Европейския център за борба с тероризма в Европол. Господин Наварет си заема мястото. Знаете, Европол а, публикува доклада а, за състоянието на тенденциите в Европейския съюз, свързани с тероризма, ТЕСАД. И Европол ще публикува окончателния текст скоро за 2018 година. Господин Навред е бил сред нас вече неведнъж. Той е ръководител на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европа. Ще ни представи основните заключения и след това ще проведем кратък дебат. Готов ли сте? Mr. Navarrete, <clears throat> go ahead. <laughs> Thank you. Thank you, Chair, and good afternoon to all of you. Благодаря, господин председател. Здравейте на всички. Благодаря, че отново поканихте Европол да ви представим доклада ТЕСАТ тук в комисията Либе. Докладът ще бъде публикуван сега. Последните подробности уточняваме, тъй като е сложен процес е дълъг. Знаете, приносът идва от държавите членки, от трети страни. Също така експертите в Европол работят усилено, за да подготвят този доклад и той да бъде най-точен и да отразява точно заплахите, свързани с тероризма през 2017 година и също така какви са реакциите и какво може да очакваме от тази година, какво виждаме тази година и как се опитваме да преодолеем проблемите. Преди да започна презентацията си, виждате първия слайд и като миналата година искам да допринеса за това да отбележим а, няколко думи за хората, които страдат от тероризма, жертвите на тероризма. Тази година 68 такива. На второ място искам да почетем полицаите и а, другите, които работят срещу тероризма. И така, искам да благодаря и на вас, като политици, които работите против тероризма. И така, какви са тенденциите в областта на тероризма, какви са усилите на държавите членки за да се борят срещу тероризма. Обеден съм, че вие знаете, след за всяка цифра стои а, конкретно лице, семейство, което трябва да бъде подкрепено, защото те са жертва. Но също така има и различни хора, които работят за да направят Европа по-безопасна. Полицаи, политици, администратори и така нататък. Виждате, че се повлечава броя атаки през 2017 година. Ще се концентрирам по-конкретно върху общото състояние на тероризма през 2017 година. Знаете, че докладът ТЕСАД е ретроспективен доклад. Това е една картина 2017 година, но все пак това ни дава някои идеи за това как, как се... какви са обстоятелства сега. Най-общо говорим а, региони за тероризъм или джихадски тероризъм, може би най- най-добрия най-доброто понятие, също така националистичен, анархичен а, а, ляв, а, крайно ляв а, тероризъм и също така а, това е резултат от информацията, която про, получаваме от държавите членки. 2017 205 провалени или извършени а, актове а, на тероризъм, в, докладвани от 9 държави членки. Това е увеличение с 45%, ако сравним с 2016 година. Но повече атаки. 102 жертви имаше преди това миналата година 16. Така че не са толкова а, целенасочени атаките. Вече на броя атаки, но по-малко жертви за щастие. 107 а, и в Обединеното кралство, 54 Франция, Италия, 16 и 14 а, съответно. 33 от атаките са свързани с тази форма на тероризъм. Понякога е трудно за държавите членки да определят точно какви са атаките, защото има известна разлика в а, а, мотивите на, а, на извършителите и не винаги е ясно какво стои зад всичко това. 33 джихадистки атаки. 10 от тях са завършени и 62 жертви има в резултат от това. As I mentioned, well, the number of jihadi attacks is, is uh, uh, in jihadi attack are, are four times lower than the number of separatist attack, attacks. Броят СЕПА ратистки атаки. Виждате, почти всички жертви са свързани с джихадистските атаки от тези 68. Този спад на жертвите спрямо 2016 година имаме 142 жертви през 2015, например. Броят на жертвите, докато не стигне до нула и докато не преодолеем всички последици от тероризма, сигурен съм, че разузнавателните служби, полицията и правоприлагащите органи ще направят максимума за постигане на тази цел. Имаме информация и за граждани на Европейския съюз в други страни. Февруари Филипините, май Афганистан – юни Мали, юли Египет и след това в Буркина Фасо. Имаше 8 жертви, граждани на Европейския съюз, загинали извън Европейския съюз. Следващия слайд. Тук виждате каква е принадлежността на лицата, извършили атаките повечето от атаките са в Обединеното кралство и Франция. Ще ви представя повече информация. Имаме увеличение, но всички нападения са с по-малко жертви и са много по-неусъвършенствани в технически аспект. Тази заплаха продължава да бъде предизвикателство за полицията. 975 души са били задържани в Европейския съюз. Това е според Европол. Най-много задържани лица имаме във Франция. 373, почти 50% от задържаните, свързани с джихадизъм. Най- често повдигнатите обвинения са за членство в терористична организация и подготовка на терористично нападение. По-нататък, това са основните тенденции през 2017 година, сходни с тези през 2016. Има увеличение на частотата на инцидентите, но те не са така добре осъществени. Сега ще се спра само на заплахата от джихадизъм. Три основни са областите на действие, т.е. причиняване на възможно най-голям брой жертви с по-малко подготовка. Свидетели сме на това през март в Лондон, юни в Манчестър и през август в Барселона. Освен това, а, нападенията са срещу това, което е символ за западния начин на живот. Манчестър 2017, Истанбул 2017, дискотеката и Франция символите на властта, т.е. полицията. А, това бе целта на нападението във Франция, Италия и други европейски държави. Основната заплаха продължава да е свързана с така наречените чуждестранни бойци-терористи, които са били радикализирани, присъединили са се най-вече към терористичните групи в Сирия и другаде. Броят на тези лица бележи спад през 2017 година това е една постоянна тенденция на спад от 2015, но въпреки това не знаем колко точно са тези лица, които са били потикнати, колко от тях са загинали, колко от тях са били задържани и колко от тях са се завърнали в Европейския съюз или другаде по света след като са напуснали зоните на конфликти и това е в центъра на вниманието на службите за сигурност по отношение на подобни лица в момента. Тероризъм без пропаганда няма. И това много добре го знаят джихадистите, ислямските групировки. Те работят чрез социалните медии и се опитват да наймат лица и да ги зарибяват. Оказва се, че използват високите технологии в търсенето на успех. Обаче, производството на пропагандни материали напоследък пострада от загуба на инфраструктура и оперативни възможности. Посланието им стига до широка, широк кръг аудитория – и те работят в тази насока. Общата оценка за ислямска държава те непрекъснато губят територии, ислямския халифат губи позициите си, но в същото време трябва да сме наясно с последиците от тази заплаха, която проистича от Ислямска държава. Те все по-често използват пропагандата, за да се насочват към жените, изискват от жените да са по-активни при бойните действия. Алкайда все още придава на жените второстепенна роля и не ги насърчават да се превръщат в бойци, но очакват подкрепа от тях. Така че те се насочват към тази група, жените, а също така и малолетните лица. Те също са една от целите на пропагандните им усилия. Разпространяват се много материали с деца, които са изложени на насилие в Сирия и в Ирак. И какви биха били последиците за тези деца, ако един ден бъдат изведени от средата на лихвата, халифата, това те първо ще го видим. Радикалното послание се разпространява, но не са в състояние да а, организират нападение чрез интернет. Не, че не могат да го правят, но интернет все пак го използват все повече за комуникация и пропаганда. И виждаме, че така могат да се свържат с организираната престъпност, за да провеждат своите терористични нападения. Няма и безусловни доказателства за използване на биологични, ядрени, химически материали за нападения. Седем повече минути, ако ми дадете. Бихме искали да има време за въпроси. Ана, Кятрин. Кой иска да зададе въпроси? Защото господин е има още 8 страници с информация. колко минути разполагаме все пак? Около 5 минути. Продължете, моля. Ако обичате да посъкратите малко. Споменах, че всъщност няма доказателства за химически, биологични или ядрени материали, но има няколко разследвания, които се провеждат и не са приключили. Предпочитания начин на действие е използване на огнестрелно оръжие – Особено, що се отнася до националистическите групировки. Помолих ви, защото ще ви зададат въпроси, затова ще ви дам още няколко минути. Кои са потенциалните нападатели? Профилиране. Имаме, говорим за радикализиране на лица в Европейския съюз, присъединяване към терористични групи в чужбина. Имаме отделни единични лица, които се присъединяват към терористични групи. И както казах, малко са хората, които напълно отиват в конфликтните зони и се завръщат, но 2017 техния брой е незначителен. Една от най-големите заплахи са лицата, които са били задържани поради връзка с явлението чуждестранни бойци но към 2019 година много от тях те ще бъдат освободени и това ще се превърне в огромно предизвикателство за полицията, за да могат да преценят степента на рехабилитация или съответно радикализация на тези лица. Следващото. Съвсем накратко а, за други източници на тероризъм, етнонационалистически и сепаратистки групировки, идеологии и мотиви и 137 такива нападения имаме, най-вече в Франция, Обединеното кралство. Също така имаме спад на насилствените нападения и прояви на националистически групировки. Има увеличение на бройката на нападения от крайно десни националистически, пет на брой с една жертва в Обединеното кралство. Но е много разпокъсана тази картина на крайните националистически прояви, но все пак те са опасност. И Европол подпомага държавите членки в тази област. Европол, държавите членки работят заедно. В този доклад това е отразено. Много неща бяха променени след сформирането на Центъра за антитерористични действия. И съвета, и парламента, и комисията предоставиха доста ресурси на Европол и аз мисля, че това се оказа изключително полезно, но ние в центъра трябва да продължим да работим, за да гарантираме безопасността на нашите граждани. 409 такива операции бяха проведени през 2017, 450 са планирани. И миналата година имаше командировани колеги, които работиха по заплахи от три лица, установени във Франция, Германия и Нидерландия. Колегите от неделя продължават да работят по тази линия. Една от целите на пропагандните а, опити на терористите, те използват около 150 платформи и в тясно сътрудничество с IT сектора – се опитваме да се справим да, с този вид пропаганда, да я ограничим. Защото тук не става дума само за разпространение на материали а, и техните източници, но и тези, които се явяват носители на тази пропаганда. И държавите членки а, трябва да бъдат подпомогнати да намерят най-добрите способи за справене с този въпрос. Бе подобрено нивото на подготвеност на държавите членки за антитерористична а, дейност. Над половин милион а, единици информация имаме в а, а, платформите и тази информация може да бъде разпространявана в Европейския съюз и чрез Европол. Продължаваме да работим. Има спад в дейността на терористите до октомври 2017 до март 2018 година, но въпреки това имаше терористични нападения и в Белгия или във Франция. Така че е, трябва да работим по различни сценарии, трябва да поддържаме нивото на готовност много високо и да има ресурсно осигуряване и да бъдем на штрек. Последното, което ще кажа е, че усилията са е, приоритетни, усилията срещу туризма са приоритетни за всички служители на Европол. През май ние разбрахме, че ЕТА, това е организацията, която дълги години извършваше нападения срещу а, невинни хора, след 50 години реши да приключи своята дейност. От 58 година 3300 нападения са извършили те. 850 души загинаха, 79 души бяха отвлечени и над 6000 пострадаха. И в Испания, и в Франция имаме 300 случаи, които все още се разследват. Благодаря, ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Ние не разполагаме с доклада на центъра. Кога ще го видим? В момента ще бъде публикуван. Събрали сме информацията. Днес я представяме на Либи и днес всъщност официално ще бъде а, публикуван доклада. Можете да го откриете на веб страницата на центъра. Днес. Аз имам един въпрос. Има членове на нашата комисия, които внимателно следят вашата работа и тук говоря за бъдещето. Колегите може и да не се съгласят с мен, но аз мятам, че в бъдеще не бива да организираме такова заседание, ако не разполагаме с доклада. Вие много добро представяне направихте, но този доклад е доста различен от другите, защото вие предоставяте информация за разследвания, установени заплахи. Ще дам един пример, за да съм по-ясен. Хубаво, е, че разбрахме колко са заплахите, тъй като по дефиниция тази информация е оперативна и разузнавателна. И това го казвам за колегите, които следят темата. Нужно е да тълкуваме точно това, което се прави. Хубаво е да разполагаме с доклада, за да можем да се съсредоточиме върху реалния резултат. Е, да видим каква е допълнителната изгода и подкрепата за Европол. Така че хубаво е да имаме е, този род яснота, да, тъй като това, което вие вършите е полезно за целия Европейски съюз. Надявам се, че ме разбирате а, добре и реших, че си струва да направя тази бележка. Тоест, а, бихте искали моята презентация да върви ръка за ръка с а, възможност за достъп от ваша страна – да, бихме искали да има яснота относно структурирането на Европол и Центъра за контратероризъм. И сега давам думата на колегите. Фернандо. Хуан Фернандо. Благодаря за вашата презентация. Аз исках да задам въпрос, на който вие се спряхте в крайната част на вашия доклад. Все още има тероризъм в рамките на Европейския съюз. В продължение десетилетия действаше ета, убиваше хора, но Как оценявате пътищата и генеалогията на терористите, не джихадисти, които продължават да проливат кръв в страните членки? Във вашата презентация вие говорихте за леви терористични атаки, анархистични терористични атаки. Какво означава това? И явно има европейски граждани, които се радикализират. Какво стои за всичко това? На какво се дължат тези леви анархистични терористични атаки? В миналото, в началото на века имаше такива а, атаки, анархисти убиваха а, а, премиери. Какво стои за тези терористични атаки в 21 век? И втори въпрос. Какви, какво научихме от жертвите? Защото жертвите винаги ни казват нещо за това, което се случи. Жертвите не само се организират в мрежа помежду си. Те винаги ни казват нещо. Те ни разказват истории, от които ние можем да си извлечем полука. Благодаря. Да, точно така. Мисля, че ви... Е много, много е интересен този въпрос за това как жертвите помагат на разследването. Катерина Ченич. Благодаря, благодаря господин председател за вашето изложение. Е, е е Много интересна беше вашата презентация. Много интересна беше информацията за намаляването на броя на жертвите и връзката им с броя на терористичните атаки. атентатите са зачастили, но жертвите им са по-малко. Имам един въпрос във връзка с видовете а, е, атентати, за да разберем как можем да им противодействаме, да действаме превативно, има ли инструменти, има ли ресурси. Мисля, че сътрудничеството, обмена на информация са много важни аспекти. Достатъчно ли е това, с което разполагаме, работи ли? Още един въпрос, който заседнахте, който много ме тревожи, е въпроса за завръщането на чуждестранните бойци. Ако се окаже, че терористите са минали по различни пътища за да се върнат в Европейския съюз, за да заобиколят проверките. Беше направено едно проучване в Италия и бяха оценени международните маршрути през Средиземноморието, маршрути по които терористите се завръщат в Европа и Италия е подготвена, за да може това връщане да бъде колкото може по-трудно. Има проверки на входа и така нататък. Искам да ми кажете какво мислите по този въпрос. Още един е, въпрос е, за радикализирането. Престъпници, например, които излизат от е, затворите, тези хора трябва да се контролират, защото не е сигурно, че те няма да извършат ново престъпление или пък няма да се подадат на радикализация и да станат потенциални атентатори. Това са моите въпроси. Благодаря. Мисля, че има статистика за радикализацията в големите страни членки. Доста а, високи са тези а, бройки. Ана Гомеш. Добре дошъл, господин Наварете. Позволете ми да кажа как нещата са се променили към, към по-добро по отношение на сътрудничеството между Европол и Евроюст с националните е, структури, моя въпрос беше точно връзка с затворите. Как е, оценявате усилията вложени в програми за превенция на радикализацията в затворите?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 Също така подхода към външната и вътрешната сигурност. Смятате ли, че страните членки са взели мерки в тяхната вътрешна и външна политика, които а, да се справят с проблема по подходящ начин с чуждестранните бойци и не само? защото определени хора в съседните държави, в Либия, например, се възползват от настоящата ситуация. Трети въпрос. Какво ще кажете за а, така наречените чуждестранни бойци, които са задържани от иракските, е, пък и други власти, които искат да се освободят а, е, от тях и от другата страна страните членки, които се преструват, че нямат нищо общо с тези хора. Това не е ли потенциална опасност? и държавите членки казват, че трябва да ги е, екстрадираме, да ги отлъчим и да ги изпратим да живеят на някакво друго място. Oh, Thank you very much. Thank you, Uh, I'm, I'm... Съжалявам, че закъснях е, и не можах да. Perhaps но не можах да чуя всичко, което казахте. Много ме интересува следното. Разбира се, вие се борите с тероризма. Но какво ще кажете за превенцията? Защото е по-добре да действаме превентивно, отколкото да лекуваме, така да се каже, след това последиците. Благодаря. Благодаря. Госпожа Уинберг. Благодаря за изложението. На много от моите въпроси беше вече отговорено, обаче оста... един въпрос остава още без отговор. Какво ще кажете за хората, които нелегално живеят в нашите общества? Те стават все повече, те са хиляди. Четох в един експертен доклад, че рисковете от радикализация за хората, които живеят извън обществото, са е, много по-големи. Имахме в Стокхолм атентата. Атентатора е бил радикализиран, след като е била отхвърлена молбата му за убежище. Как, какво мисля Европол по този въпрос? Мисля, че Европол винаги е била много обективна организация и е работила възоснова на доказателства. Тази моментна снимка на неислямския тероризъм към момента Тези, тези форми на тероризъм увеличават ли се? Има ли доказателства, че този тероризъм се увеличава и че зачастяват насилствените актове от тяхна страна? Благодаря ви за въпросите. Те са много важни за нашата работа. Само искам да кажа, че ви представих резюме на нашата дейност за борба а, с тероризма. Тези резултати ще ни помогнат да си направим изводи за това как в наобща линии да се организираме, как да подходим към този феномен със съдебната система и как да го ограничим. Ние е, работим в различни сфери. Превенция, е, предотвратяване, съдебно преследване и санкциониране. Какво правим в областта на превенцията? Работим в две основни области първо опитваме се да идентифицираме терористите, да провеждаме разузнавателни дейности и да противодействаме на това атаките да бъдат извършени. Някои страни членки имаха малък принос, повечето обаче имаха голям принос към а, нашата дейност, но ние влагаме големи усилия в а, превенцията, ранното откриване и неутрализиране на атаките. Статистиката за 2017 показва, че имаме по-голям брой атаки, но по-малко жертви, защото полицията а, рано е, е а, разбрал, че ще се завършват атаки и е осигурил това на место да има колкото може по-малко хора. Искам да кажа също така, че Европол и други организации, заедно с Европейската комисия, и доставчиците на услуги се опитват да ограничат пропагандата на ислямска държава. Започнахме една операция, координирана от Европол срещу АМАК, една от основните организации, които разпространява пропаганда. Ние следим как те използват социалните медии за разпространяване на информация, която радикализира хората и набира активисти. Една част от тази пропаганда е ориентирана към уязвимите групи. И по вашия въпрос, госпожо, нелегалната миграция поставя хората в много уязвимо положение. Те нямат никаква средства, нямат начин да се интегрират а, в нашите общества и за това са а, уязвими. А, и за това ние насочваме нашите усилия за откриване на терористи сред а, тези групи. Ние се опитваме да идентифицираме хората, които ловят, които набират такива хора физически и в интернет. Имаме някои примери за нелегални емигранти, които са били е, радикализирани и са станали причина за определени действия, довели до някои жертви. Обществото, според мен, трябва да положи много по-големи усилия за интегриране на тези хора, за да намали възможностите за набиране на потенциални терористи след тези изключително уязвими е, групи. Някои от а, е, тези хора решават да се присъединят а, е, към а, е, терористичните мрежи. Защо е толкова важно за тях да се присъединят към ислямска държава? Все, все още не знаем колко е техния брой. Около 5000 души, европейски граждани, решават да се присъединят към Алкада ислямска държава. Хората отиват в конфликтните зони получават там военно обучение. Първите, които заминаха за Сирия и е, Ирак, а, заминаха по религиозни причини. Това обаче вече не е основната причина, въпреки че тя продължава да съществува. В момента причините са по-скоро лични отчуждаване, психични разстройства, които карат хората да а, прегърнат тази насилствена политика на ислямска държава. По другите въпроси, ние Установихме, че някои терористи използват маршрутите на емигрантите, за да влязат в Европейския съюз. Ние си сътрудничим с Гърция и Италия в горещите точки. Засилихме вторичните проверки. но не сме установили системно ползване на тези маршрути от терористите. Друг, на... Друг въпрос, който заседнахте, е да наблюдаваме хората в затворите. Е, е това дали те се радикализират. Това е основен проблем в момента за а, страните членки. В момента ние работим по една програма за съставане на профил, за оценка, за да могат самите членки да реагират и да действат превентивно. Някои страни членки имат такива програми и те помагат на нас, помагат и на себе си да установят какво е основната заплаха и да предотвратят възможно най-голяма степен терористичните атаки. Има сътрудничество а, между полицейските власти и съдебните органи. И последно ще кажа няколко думи за неислямски и не джихад джихадистки тероризъм, въпрос, който вие повдигнахте. Ние използваме метода за откриване на феномена. Говорим за леви, десни, терористи, националисти. Трябва да бъдем бдителни, защото а, има насилие срещу системата. Например, в Германия, в Хамбург и във Франция. Страните членки трябва да ни предоставят информация, за да а, можем да идентифицираме този, тази група склонна към насилие и да предотвратяваме това насилие. И последно. Мисля, че зад всичко това винаги стои е, някаква манипулация. Те манипулират обществото, манипулират е, политическата е, среда, за да могат да изкушат хората да се присъединят към тях и да се радикализират. Е, имаме много е, проучвания на тази тема, установили сме множество фактори. Но, що се отнася до радикализирането в ляво или в дясно, все още не сме постигнали голям напредък. В крайна сметка, обаче, зад всичко това стои манипулацията, несъгласието с системата и насилието се използва като инструмент за промяна на обществото. Благодаря ви за въпросите. Да, аз смятам, че вие бихте могли да продължите още много дълго. Правдачите обаче ще работят точно до 16.30 заради протестните действия. За това трябва да се организираме до 18.30. Благодаря ви много, господин Наварете, за изложението. А, бихте ли помолили да дойде директора на Агенцията на Европейския съюз сега да се присъедини към нас? Имаме а, 45 минути за следваща точка, която също е много важна. Ще започнем веднага, в момента в който госпожа Нофлеари дойде а, на президиума, за да ни представи след това ще ни бъде представен доклада на комисията относно прилагането на хартата за основните права на Европейския съюз. Господин Емануел Караби. А, той ще ни представи своя доклад след лятната вакансия. И господин Флерти, аз ви обещах, че ще имате по-голяма аудитория, но не количеството е важно, а качеството. Um, um, И понеже нямам много време, ще ви дам думата веднага да ни представите годи вашия годишен доклад и след това ще ви зададем въпроси. Благодаря още веднъж на агенцията и на нейните служители. Добре дошли, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете за подкрепата за работата на агенцията през годините. Аз съм тук, за да ви покажа, да представя годишния доклад за 2017 2018 и 2017. От 10 глави се състои доклада, които а, вървят по многогодишната финансова рамка, зададена ни от законодателя. А, в доклада ще намерите изключително детайлни анализи за работата на агенцията и изследователските екипи, така наречения ФРОНЕТ. Това са сравними данни за това какво е работи, кое не работи, реалната ситуация и разбира се винаги с желание да се идентифицират и да се споделят добри и обещаващи практики. Ние също така допълваме всяка глава с нашите становища, становища прияти от агенцията с цел да се подпомогнат европейските институции, комисията, съвета и парламента в тяхната работа мога да ви предоставя съвсем малка иллюстрация днес след обед. На първо място прилагането на Хартата за човешките права по време на 2017 година. Смесен успех. Винаги има един лек растеж на използването на национално равнище. Остава много добра европейска равнище на националното ниво. Е едно, една много скромна много скромен напредък, известно позоваване в съдилищата, малко недостатъчно позоваване в парламента и а, макар да има ангажимент с самата харта за това да се разпространява на ниво а, държави, а, това не винаги се осъществява. Също така, получихме информация за това, което пречи за прилагането на хартата, а, дали определен въпрос е евро... с, с европейско правомощие или не. А, и за това считаме, че е добре да има и на транснационално равнище по-добро разпространение на хартата, за да можем да се получим едни от други. Агенцията се опитва да а, способства този процес с едно ръководство, което ще се публикува за хартата на национално равнище. Основно към парламентаристите е насочена тази публикация, но може и по-широко да се използва. И сме и в началото на един проект за изграждане на капацитета за а, гражданските организации в областта на човешките права. Сега към нашия анализ на миграцията. Господин председател, това е много голяма загриженост за вас, но и много сериозен приоритет на нашата агенция. Ние през 2017 година оставаме изключително заангажирани в много от областите. Например, месечния доклад за ситуацията в 14-те най-засегнати държави членки от гледна точка на човешките права в Италия и в Гърция. Работим с европейските агенции, но и съответните държави членки за укрепване на капацитета за защита и отстояване на човешките права. И а, през 2017 много често сме се отчитали за тази си дейност пред вас. Какво можем да заключим в доклада? През декември публикувахме доклад с пет устойчиви проблема от гледна точка на човешките права в областта на миграцията. Това едва ли ще е нещо ново за вас, почитаеми членове на Европейския парламент. На първо място, достъп в на държавите членки до мълчалив процес. Много са различни тези проблеми от държава до държава, но на второ място, веднъж, щом има достъп в някой от а, местата, има проблемни аспекти на процедурите, да речем продължителността им. На трето място, физическите условия, в които а, са настанени търсещите обежище, а, много сериозна загриженост за закрилата на децата на много места и много сериозно разчитане на задържането, включително задържането на деца в някои от местата. Освен тези е, пет е, елемента за загриженост, бих добавил два в заключение. На първо място, че ни е нужна е, по-сериозна рамка за мониторинга на принудителните връщания. И също така в агенцията трябва да сме изключително внимателни и ние много сериозно работим спрямо по отношение на спазването на правилата за сигурност на информацията на големите системи, особено при разработка на оперативната съвместимост. Доста сериозна техническа подкрепа оказахме в това отношение и редица становища ам, представихме. И в заключение, в контекста на миграцията, искам да уверя вашата комисия, че ще останем все така ангажирани като приоритет в тази област. Говорих за информационните системи и така стигам до една друга тема, а, като цяло информационното общество. Ние считаме, че а, бързото развитие на информационното общество, включително през 2017 година, е една чудесна възможност. Преди всичко. Една промяна в нашето общество, която е пълна с потенциал от а, възможности за лекуване на болести до подобряване на нашите взаимоотношения. Но, като всяко нещо, което носи със себе си много а, предимства, има и недостатъци. И в нашия годишен доклад а, говорим за а, някои от комисиите на а, инициативите на комисията. А, речта на омразата, подготовката и за общия регламент за защита на данните, който вече е в сила и някои а, обещаващи практики на национално равнище, упоменаваме в доклада. По-нататък в тази област а, искам да уверя вашата комисия, че агенцията е сериозно ангажирана с разглеждането на въпросите, свързани с изкуствения интелект и основните човешки права. Това е област, която ще работим от началото на следващата година. Как може да има алгоритъм за ам, човешките права? Как може да се съчетае технологията на блоковите вериги и необходимостта никога да не губим определени данни и как всичко това се съчетава с изискванията на генерални, а, а, общия регламент за защита на данните. Следва дискриминацията като тема. Много а, не, не е особено а, обнадеждаваща история. Европейския съюз минус 2. Опита на групите от младсинства. Публикувахме изследване на тези, които се идентифицират като мисиомани, ситуацията на ромите и на евреите. При ромите мога да кажа, че през 2017 година идентифицирахме или по-точно повече внимание обърнахме на все по-ескалиращия все по-ескалиращото явление на антициганизма. И така към ксенофобията и антидискриминационните действия, мисля, че мога да кажем, мога да кажа, че нашите действия винаги са били в посоката на много обхващащ подход, особено а, за жените. Жените мисиоманки, жените роми а, срещат много по-сериозни трудности, откъд, отколкото мъжете роми, мъжете мисиомани. Резултатите от нашите изследвания показват, че има много ниска степен на знание за правата им на тези общности. В някои случаи те дори не разглеждат това, което им се е случило като нещо неправилно или че изобщо не им хрува, че могат да се оплачат от това. Какво прави агенцията в отговор на всичко това, освен статистиката, която вече споменах? Подкрепяме а, работата на от групата на високо равнище за една а, за докладване на престъпленията на омразата. Също така имаме и едно изследване за антисемитизма, което продължаваме. Също така и продължаваме изследването, свързано с африканците в Европейския съюз и скоро ще публикуваме ръководство в подкрепа на полицейските сили за избягване на дискриминацията. И на предпоследно място, ако ми позволите, насилието срещу жените. 2017 година остана година, в която се притеснявахме от моделите на поведение и приветствахме факта, че комисията избра за тема на свой семинар Човешките права на жените. Това, което ще кажа аз за нашия принос на събитието е, че наистина е шокиращо в, на този етап да можем да посветим две страници на явлението фемицид, убийство на жени. А, и накрая, що се отнася до тематичните области на доклада, Нашият управителен съвет а, избра като тема за 2018 година а, подходи на човешките права към застаряването в Европа. Успяхме да се концентрираме върху тази тема, защото има много сериозна дискриминация спрямо по-възрастните членове на нашите общности. Според Евробарометър, а, това е най-честата форма дискриминация в нашите общ, общности. А, и тук а, ще добавя отново този елемент на а, хоризонталността. Отново жените са много по-зле от мъжете. Пенсията на една жена е като цяло 37% по-ниска от тази на един мъж. Правим всичко това, разбира се, в нашия доклад, защото е много важно за човешките права, но и заради историята на демографията в Европа. Ние като общност ставаме все по-възрастни и старите е, хора ще са все по-голяма част от нашите общности е, и следващото поколение. И така е, сме поискали малко по-общ, обхватен подход в това отношение, за да може да се включи тази, това измерение за възрастта във всички области. И също така, като дневен ред, приветстваме това да се привлече повече внимание в това отношение, социалните права като стълб, необходимостта от директива за равно третиране. Приключвам с това, господин председател, и искам да информирам почитаемите членове, че всички становища, прияти в доклада, са достъпни онлайн на всички европейски езици, а доклада, самия доклад е само на английски язик. Ето аз имам френския вариант, тук казва председателя. Не губим време, защото след 5 часа имаме друга много важна тема. Трябва да отделяме повече време. Обръщам се към вас, Кристин. И след това ще видим кой е следващ. Всъщност, моето а, изказване е към Европейската комисия, но благодаря и на двама ви за доклада. Три вида въпроси. Първия за спазването на човешките права. Само секунда, Кристин. Директора на агенцията използва чужди слушалки, без да си правим излишни смешки с това. Продължете. Доклада на Европейската комисия спазването на правата. Чудесно е включването на член 7 за Польша, въпреки че е труден пътя, но ако говорим за Унгария, която много а, погрешно прилага законодателство в областта на убежищата, но има и други а, права, кои, нарушени права, които могат да доведат до а, започване на активирането на този член 7. А, какво ще кажете по този въпрос? Много се радвам за правата на жените, които са добре обхванати във вашия доклад. В момента като че ли виждаме едно много притеснително връщане назад в Европа, включително за репродуктивните права. И темата на семинара, която цитирахте е, на комисията е важна, но като че ли би трябвало по-сериозно да се ангажираме с хартата? Не би ли трябвало тези права да се включат в хартата? Възможно ли е да се ревизира хартата, за да може да се защитат сексуалните и репродуктивни права на жените в Европа и навсякъде? И на трето място не поставям под въпрос ни най-малко под въпрос социалния стълб от страна на комисията и плановете за законодателен дакт в, по отношение на баланса между личния и професионалния живот, но не означава ли това, че ще се а, отхвърлят всички тези проекти, които вече се, по които се работи на а, национално равнище и а, така нататък. Седем желащи да се изкажат и комисията ще направи презентация. Всичко това трябва да се случи в следващите 20 минути. Аз не съм а, вълшебник, но ще видим. Може ли господин Тери Карпес само две минути? Вие сте. Моля ви, под две минути, защото трябва да приключим до 5 часа. Максимум две минути, моля, за всички sorry. Uh, hello. Uh, we meet again this morning and in the afternoon again. <clears throat> well, what, what wonders me... Срещаме се отново. Видяхме се и сутринта. Това, което ме озадачава, е, че няма достатъчно усилия за разпространяване на хартата сред държавите членки на Европейския съюз на национално равнище, така да се каже. Това е удивително, защото това не е само харта на Европейския съюз. Това са основните принципи на всяка а, е, демократична държава в Европейския съюз. Ако те а, имат тези принципи в Конституцията си, а, как така не защитават хартата за основните човешки права. Удивително е. Ако може да поясните, ще се радвам. Благодаря, Питър Милър. Благодаря много за това представяне. Много въпроси поражда то, но ще бъда кратък. Има огромна разлика между държавите членки, когато говорим за правата на човека. В някои държави членки, в различни области има нарушаване на основни права, но има други държави членки, където има нарушаване на основни права и правата на човека, което се превръща в държавна политика – Тоест, това е основата на тяхната политика. Има дискриминация спрямо мнози... Е, мълцинствата и тъй нататък. Добре, как ще се промени положението в Европейския съюз? Тук не говоря само за определени аспекти и нарушаване на правата на човека, а говоря за това, че нарушаването на правата на човека се явява основна постановка. Благодаря. Моля да ме извините, трябваше да предвидим повече време за темата и доклада, за да можем да направим тези относими и общи коментари. Но ще трябва да се справим с времето, което и имаме. Барбара Спинели има думата сега. Благодаря ви. Най-напред благодаря на доктор Офлерти за доклада. Имам въпрос за Италия и начина по който там се отнасят с ромите. Доста притеснително е положението там. Италианското правителство, по-конкретно Министерството на вътрешните работи, заяви, че за съжаление трябва да си останем с италианските роми. И аз тук наблягам на думичката за съжаление. Какво искат да кажат от МВР с това? че не италианските роми ще бъдат експулсирани или тези, които поне не притежават европейски паспорти. Като че ли той подготвя едно проучване за положението на ромите в Европа и вашата работа става още по-трудна, ако се опитвате да си осигурите сътрудничество с ромите, защото много от тези роми ще се скрият, ще минат в неизвестност. Освен това имаше и едно съобщение за събаране на ромските лагери. Тоест, това е една препоръка от Европейския съюз. Тя, той препоръчва това, разбира се. Тази препоръка върху какво основание направи, е направено, примерно на основание на защита на правата на човека, ако тези лагери бъдат разрушени, ще има ли альтернативи на живеещите там? Благодаря, Барбара. Продължаваме. Госпожа Сепо. Благодаря, но толкова въпроси има, че аз ще замълча. Ана, моля, бъдете кратка. Тази нова среда, новите социални мрежи, като имаме това предвид, вие ни споменахте данните свързани с основните права. Можете ли да доразвиете темата за отражението от така наречения изкуствен интелект? Дали ще станат нещата още по-тоталитарни? Огромна област, казва председател. Вие сте наясно. Това е свързано с цялата ви работа, но сега думата има Катарина. Благодаря, господин председател и гос... благодаря на господин Флерти. Бях впечатлена от темата за ненавършилите пълнолетие лица. И също така бедността означава и липса на достъп до образование. Е, и това засяга и връзката на младите хора с интернет. Как можем да ги защитим от а, е, упражнено насилие в интернет? Често последиците са доста трагични. Има и един друг въпрос. В Италия ние подписахме Истанбулската конвенция и мерките за изпълнение към нея, свързани с домашното насилие. Так какво можем да предприемем, що се отнася в законодателен план? какви действия могат да бъдат предприяти, но тези явления продължават. Благодаря. Други желаят ли думата? Искам да ви благодаря, Майкъл, и да подчертая, че всички от тях работят и по конкретни доклади. Затова имайте това предвид, но има и други депутати, които не са работили по конкретните теми, засегнати във вашия доклад. Ще отговоря на въпросите, отправени към мен. Другите ще ги оставя на комисията, защото имаше и въпроси, които бяха зададени на, към комисията. Да, споменахте, че сте изумени, че никакви действия не се предприемат по отношение на повече информация за хартата. Аз съвсем не искам да кажа, че държавите членки нищо не правят за защита на правата на човека. Има много държави, които а, имат национални планове, които стъпват върху Европейската конвенция за правата на човек и а, като например Конвенцията за правата на детето на ООН и предприемат конкретни действия. Смятаме, че това е много важно. Съгласен съм с господин Илмар, че има някои политици, които наистина поставят под съмнение основополагащите основните права. И е, отговора на подобни действия е по същество политически. Когато такива като нас, е, НПО-тата, които защитават правата на човека, е, трябва да наблегнем на това, че закон е закон, за да се спазва и когато има злоупотреби, да бъде изнесено на светло това и да се обменят данни, да се осигурят тези данни. На четири място трябва по-добре да отправяме своите послания, Тоест да обясняваме защо излизаме с определени твърдения, за да можем да подобрим обществото и да ангажираме и обществеността. Защото голяма част от обществеността не проявява интерес към правата на човека и по това можем да работим още и трябва да търсим нови съюзници, за да а, градим общество, за което правата на човека са ценност, защото това не е постигнато. Госпожа Спинели, вие зададохте въпрос, свързан с изявление от Министерство на вътрешните работи. Мен ме притеснява всяко изказване или всяко действие, което може да урони доверието на ромската общност. Затова е нужно да разполагаме с тези данни, за да им за да окажем подкрепа италианското правителство следва да е наясно с ресурсите, които са налични в Европейския съюз, за да се предоставят данни за ромите, за да могат да бъдат защитени техните основни права. Определено ще се запозная и ще следя този въпрос. Имам предвид, че агенцията ще го направи въпроса на госпожа Гомеш. Няма какво друго да кажа относно метаданните и изкуствения интелект. Днес просто казах, че работим по темата. До голяма степен ние живеем в интернет. И ако не го направим, ще бъдем чужденци в този свят. Вече работим по въпроса за разработването на алгоритми и ако не внимаваме, там може също да има пробиви. Напълно разбирам и това, което бе казано за насилието в киберпространството. В рамките на нашите правомощия, доколкото това е компетенция на Европейския съюз, ще предприемаме мерки, за да има такава защита, но в много случаи тези мерки са извън компетенцията. Насилието срещу жените ще продължим да настояваме за ратифициране на Истанбулската конвенция. Няколко държави членки на Съюза още не са ратифицирали защото едно е да бъде подписана, друго да бъде ратифицирана. И подписването на един договор не решава проблема, защото това трябва да бъде последвано от усилия за промяна на обществото и ние следва да изиграем своята дължима роля. Имаме още много път да извървим в Европа, но сме постигнали много сравнено с, няко... с няколко години по-рано. Благодаря ви. Не отговорихте като че ли за въпроса за насилието срещу деца? Не, отговорихте. Барбара. Аз аз зададох един друг въпрос, а именно дали Европейският съюз е направил изявление или отправил препоръка за събарянето на ромските поселища. Дали вие сте поискали те да бъдат съборени? Аз не бягам от този въпрос, но според мен комисията а, може да отговори на Агенцията за основни права. Никога не е възлага на такава задача. Барбара, имаме много ограничено време и трябваше да предвидя някои от големите въпроси. И Питър зададе един глобален въпрос. И съм доста изнервен, че толкова малко време имаме за тази важна тема. И сега имаме цяла една презентация от комисията, която трябва да чуем. Ето, виждате ли как почти ви пренебрегнах, въпреки че сте тук с нас. Извинете ме, моля ви съвсем накратко да ни представите другия доклад. Ще бъда много кратък, тъй като времето ни изтича. Искате ли да отговоря на зададения въпрос? Ако може да отговорите, нямам нищо против и след това да преминете към доклада. А vos euh, В отговор на въпроса ви за състоянието на правата, наистина инициирахме процедурата по член 7 в Польша и въпросът ви беше какво се случва за Унгария. Това отношение е в случая с Унгария, това, което прави комисията е да се намеси по посредством нарушенията, които са възможни, разбира се, в полския случай, както си спомняте, там първият въпрос, който беше повдигнат, беше свързан с Конституционния съд трудни са за обхващане тези сложни ситуации само с един член. В Унгария за Унгария комисията прие много а, различни процедури по неспазване. Съдът беше информиран през декември месец във връзка с а, закона, който беше прият за гражданските организации и също закона за образованието. Закона за обежищата инициирахме последващи действия. Така че в Унгария е възможно да се действа посредством тези процедури за неспазване и несъответствие и ролята на комисията е да ги използва, за да сезира съда, ако не се а, коригират обстоятелствата междувременно. Имаме конституционална конституционна система, а, която е специфична в Унгария и а, с прилежащата към нея съдебна система. Що се отнася до правата на жените, напълно съм съгласен с а, че един от Една от областите, в които успяхме да генерираме напредък през 2017 година е именно свързаното с досиета за насилите срещу жени. Семинара беше много интересен, много динамичен и действително имаме и конвенцията от Истанбул. Там също има институционални процеси, които а, имаме интерес максимално бързо да задействаме. А по конкретния въпрос за евентуалното а, изменение на хартата, за добавяне в нея на сексуалните и репродуктивни права на жените, как стоят нещата? Днес не обсъждаме тема за изменение на хартата. Днес предизвикателството за нас не е липсата на норми, а липсата на добро приложение на нормите и законите, които съществуват. Така че Днес това е предизвикателството и много ни подпомага агенцията в това отношение. Трябва тези права да станат ефективни, които а, съществуват от 10 години. Но как да позволим ефективно приложение на правата от хартата на национално равнище? Това е тема за всички нас, защото правата съществуват. А, но това е и, и една друга точка, която иска да повдигна по време на представенето си, което няма явно да направя, е, че от 2007 година има голям напредък в начина по който държавите членки прилагат правата от хартата. Ключовия момент е, разбира се, че е необходимо гражданско общество, което е свободно, което е динамично. И фундаменталният въпрос и за вас също в следващите системи, е, в следващите месеци е многодишната финансова рамка, две програми за подкрепа на гражданското общество има там, програмата за правата и ценностите и програмата за съдебната система. Така че права по хартата означава и активно, свободно, динамично гражданско общество. Работим по всички тези въпроси, които също бяха поискани от парламента и продължаваме с тази подготвителна дейност, за да можем да помогнем как да подкрепим а, с дребните а, производства максимално ефективно. Как а, ще, бъде, ще бъде по-ефективно всичко това за нас? Права означава административни институции, които функционират добре. мрежата от попечители за деца в схемата на миграцията. Има европейска мрежа за попечителство на деца. Те ще се съберат за първи път през септември. Това са инициативи, които позволяват на националните органи да работят по-добре заедно и разбира се, ефективното приложение зависи също така и от националното равнище. Що се отнася до Унгария, в рамките на европейския семестър сме включили политика, която е в посока да се подпомогна държавите членки за по-добро действие на съдебната система. EU Justice Scoreboard публикувахме наскоро. Много положителен отзвук получихме. Това е Трябваше също така да ни представите и доклада. Имаме минути за това и за отговорите. Поемам цялата отговорност. Така че ако може малко да съкратите представянето, Искам да припомня на колегите, че в края на заседанието, както е предвидено, няма ще приключи превода в 5.45 поради техните индустриални действия. Благодаря на екипите за работата, за въпросите, така че благодаря на всички. И сега, колеги, преминаваме към въпрос 23, 45 минути. Както знаете, парламента прави резолюция за Унгария в параграф 10. Парламента възлага на нашата комисия да изготви специален доклад, който да бъде гласуван на пленарно е, заседание и да поискаме от е, съвета да задейства член 7 или алинея 1 договор за Европейския е, съюз Госпожа Сарджентини беше определена за докладчик на 11 юли. Проектът доклада беше представен а, на Срещна комисията на 26 април. 263 изменения бяха внесени. Срока за тяхното внасене беше 15 май. От тогава насам докладчика и докладчиците в Сянка работят за постигане на споразумение за изработване на компромисни изменения понеже нямаме никакво време, веднага започвам разискванията по внесените изменения. Разбира се, първо ще дам думата на госпожа Сържентин, максимум 10 минути за Благодаря, господин председател. Докато работих по окончателната версия на доклада, който ще бъде гласуван следващия понеделник на 25, днес заседава и унгарския парламент. Те гласуваха изменения на Конституцията, е, гласуваха и нов закон за НПО и двата и двата гласувания а, е, минаха, и двата изменения бяха прияти. Целта на двете изменения е да а, ограничат възможностите на унгарците да работят за благосъстоянието на мигрантите в тяхното общество. С оглед на, на това гласуване искам да помоля двамата докладчици в сянка да се смилят над мен, защото трябва да променим измененията, за които се споразумяхме, за да можем да бъдем колкото може по-актуални за гласуването в понеделник. Ние работихме много старателни проверки и проучихме съдебна практика изслушахме комитетите на съвета на Европа. Работихме с много надежни източници и за това искам да ви кажа, че е, беше трудно да правим препратки към изменението на Конституцията, но от днес нататък това ще бъде възможно. Ще ви представя компромисата, колкото може по-бързо. Преди няколко седмици тази комисия писменно в писмо от председателя поиска от парламента на Унгария да отложи гласуването по законодателството за НПО. Мисля, че за да се изчака това, което ще каже съвета на Европа, това беше една много скромна молба, молейки не за промяна по същество, а за уважение към Европейска институция. За съжаление обаче това не се случи. Относно компромисите, устните изменения, наистина имаше 263 да внесени изменения в хода на последните две седмици седмици и последно днес след обяд работихме за да обединим колкото може повече от тях компромиси. Обединихме се около 15 компромиса, подкрепени от всички групи, които внесоха изменения. Мисля, че избрахме по-ясни формулировки относно борбата срещу антисемитизма Това имаше много изменения в този дух, всички те са включени. Аз се опитах също така да намеря място а, за измененията на унгарските колеги от ЕНП, защото голяма част от тези изменения се отнасяха към а, съдържанието, аз не исках да пропусна нито една възможност да коригирам фактите и начина по който се изразяваме, така че съм включила и техните изменения. Тези изменения не, не станаха част от компромисите. Направихме а, така, че а, хем да включим тези важни изменения, хем да запазим достоинството на нашите колеги от а, Унгария и да, за да не бъдат част от компромиса. Толкова имам да кажа за момента. Ще изслушам колегите. Е, но моето впечатление е, че моята докладчица Сянка се чувстват а, е, а, изслушани и смятат, че техните предложения са включени. Искам да подчертая, че сме работили само възоснова на официални източници, не сме цитирали НПО цитирам единствено международни институции, не организации на гражданското общество. Искам да уважите това в раздавните гласувания, защото това ще направи дебата по-лесен и ще избегнем въпроса дали сме използвали пристрастен източник или не пак напомня, че приключваме в 17.45, каквото и да се случи. Много дълъг е списъка на желащи да се изкажат. Ще дам думата на докладчета Сянка във всеки случай. След след това, значи 17.45 приключваме, след това няма да имаме превод, не искам никой да се оплаква и всички да са наясно. Първо, за НП. Мари Кристин. съвсем накратко. непрекъснато ни казват а, преводачите а, в слушалките, че те работят до 6.30 днес. Така че не се стресирайте. Имаме право до 6.30. Тази точка приключва в 17.45, след което предстои друго. Роберта се замества от господин Бони като докладчик Сянка. Благодаря. От името на Роберта Мецл, която е на път насам, но явно има някакви проблеми, искам да благодаря. Ясно е, че този доклад а, среща голям интерес в нашата група. Голяма част от измерените са внесени от наши членове. Често те вървят в различни посоки. Тази комисия дава думата на всички колеги да се изкажат по доклада. За това настоявах по време на среща на докладчиците в Сянка да се включат, да се предвидят множество разделни гласувания по ключови изменения. Искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици Сянка, които направиха това възможно. Пак ви благодаря за това. Не знам кой желая да се е, изкаже, но за сега няма какво да добавя. Няма да мога да ви дам думата за втори път. Добре, тогава съвсем накратко благодаря на докладчика. Искам да подчертая, че това не е доклад срещу Унгария, срещу народа на Унгария, срещу гражданите на Унгария. Е, става дума за правителството, което нарушава много правила. В това отношение трябва да бъдем много стриктни. Последните а, е, е, решения, законодателни решения, взети в рамките на законодателната инициатива Стоп Сорос, са приети днес, без да се изчака мнението на Венецианската комисия – говорех с държавния секретар на Унгария и тя ми обеща, че ще изчакат становището на Венецианската комисия. Днес обаче беше гласувано без да се изчака това становище. А, освен това е много опасно да се кли, е, криминализира а, бездомните и да се поставят ограничения за работа с бежанци и мигранти. Мисля, че трябва да бъдем пределно ясни и да изпратим ясно послание към унгарските граждани, унгарското гражданско общество, че те не са сами. Господин Ваден Хоцер за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Доста време отне, докато стигнахме до тук, а именно да представим доклад за гласуване следващия понеделник. Много надлежно проверихме всички източници. Нищо не сме казали или направили с лека ръка искам да подчертая, че целият процес беше изключително прозрачен, изключително отворен. Бяха приведени най-различни аргументи от различни гледни точки. Смятам, че подхода на докладчика е много правилен. Много е правилно това, че тя избра да се опира само на официални източници да работи единствено на основата на официални доказателства. Много интензивни бяха нашите дебати в рамките на, доклад... на заседанието на докладчиците в Сянка. Атмосферата беше такава, че да работим само по същество. Благодаря на докладчика за начина по който подходи, за това, че приобщи и включи всички за това, че се опита да включи всички аргументи, контраргументи и всички критични бележки. За това смятам, че е добър знак за това, че парламентаризма е жив на европейско равнище. Господин Юрек, докладчик Сянка от ЕКАРЕ. Това е политически доклад. Той е плод на задълбочащата се криза в Европейския съюз и е безотговорен. Това е преднамерен доклад, представлящ незачитане на държава членка. Няколко пъти станахме свидетел на такова нещо. Е, и слушах това, което каза колегата Бони. Той каза, че доклада не напада унгарците. Ако видим обаче какво казва международното право, а има правото на самоопределение, правото на приемане на собствена конституция, ние отнемаме това право, защото това е решение на Унгария. Това почива на принципите на демокрацията. В доклада никъде няма а, аргументи в полза на Унгария. В доклада има много ясни нападки към демократичното функциониране на унгарската държава, заради това, че унгарците изменят своята конституция. Например, в точка 7 се изразява съжаление. В точка 10 се изразява съжаление за действията на Унгария. Ако трябва да внимаваме какво мнение изразяваме в този доклад, защото някои държави не се третират равноправно и това разделя Съюза. Okay, for the Audi group replace... За Алде Софи Интват, която замества Луи Мишел. Благодаря, господин председател. Няколко кратки бележки. Искам да благодаря на докладчика за свършената а, работа аз ще уважа нейните призиви да не се позоваваме на НПО като източници, но аз малко се опасявам, че това е дългата ръка на Орбан, който ни казва кое е неутрален източник и кое не. Ще се съобразя с това, което е, предлагаш, е, е, Юдит, но с това усещане оставам, защото той ни кара да бъдем подозрителни към НПО, а няма причини за това. Е, това е част от кампанията Антисорос, има и други организации, които получават външно финансиране. И е, аз мисля, че трябва да видим кои, кои политически партии в а, Европейския парламент. Някои партии от ЕКР получават а, финансиране от, от Стив Банан, господин Орбан и той е много гъст а, с господин Стив Банан. Трябва да има повече прозрачност и в това отношение. За Обединената левица Мари Кристин Вържи. Мерси. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да благодаря на докладчика ни, която а, има толкова много търпение и демонстрира толкова а, невероятно търпение по време цялата ни работа. Аз а, наистина и се възхищавам. Ако аз бях на нейно място, със сигурност нямаше да мога да проявя такава, такова търпение. Нека да бъдем максимално а, внимателни и нека да няма. А, нека да не позволяваме да има а, забележки към нас. Аз самата се отказах. А, от много от предложенията си за измененията, с което отговарям на Софи Интвелт. Нека наистина това, което предлагам в този доклад, да бъде изцяло обмислено и а, обезпечено. А, това, което се казва от Фидеск за това, а, което е свързано с позицията на Унгария и така нататък. Според мен, действително, именно по този начин можем да бъдем максимално надежни спрямо този труден документ. Текстът не е срещу Унгария. Трябва да го кажем, да го повторим. Да критикуваме едно правителство не означава да критикуваме една държава. Това въжи за Унгария, въжи и за много други държави. Аз не съм предложила кой знае колко изменения, но все пак участвам а, в голяма част от компромисите. Смятам, че също трябва да се цели, е, каже, че когато се присъединяваме към Европейския съюз спазваме критериите от Копенхаген. Критериите от а, Копенхаген не са само економически, има и такъв свързан с демокрацията и върховенството на закона. Това означава да се спазва демокрацията във всичките й форми, че не става въпрос за законодателство на мнозинството и не трябва да се криминализират тези, които не са съгласни с мнозинството. Опасявам се обаче, че тази е, тенденция все повече се разпространява в рамките на Европейския съюз и съжалявам, разбира се, както и други, че Законът срещу НПО беше прият днес, без да се изчака становището на комисията, защото този закон е част от едни подвеждащи стъпки, които се провеждат от а, унгарското правителство и ми се струва, че е много сериозно това, което се случва и е особено а, жалко, че именно днес на Международния ден на беженците се приема именно този текст. Благодаря, Кристин. от другите групи докладчица всяка не са по поискали думата. Сега ще дам думата на членовете. Максимум две минути. Много моля. Господин Лопес Агилар за максимум две минути. По-малко ще бъдат. Тази тема е силно политическа. След компромисите, има ли нещо в формулировките, което, което предвижда актуализира тази процедура, която сега се предлага по член 7, параграф 1, например параграф 2. Има ли нещо в формулировките, което дава такава перспектива или не? Да, всъщност това е целта на този дебат да се задават въпроси на докладчика Кинга Гал. Заедно с моите колеги от НП, от Унгария, ние внесохме 130 изменения, 50% всъщност от всички изменения. Големия брой изменения имаше за цел да покаже, че няма място за процедура по член седми, че има голям брой фактологични грешки, недоразумения и ам, пристрастно политическо мнение. А, такава беше целта на нашите изменения. Госпожа Сърджентини е, възприе някои изречения от нашите изменения, е, променяйки нашия текст, без да промени фактологията в нейния текст. Оценката вече е направена. Тя използва нашите изменения, за да се измъкне нещо, с което ние не сме съгласни. И за това аз я помолих да не включва нашите изменения в нейните компромиси. Видях компромисните изменения, видях също така, че доклада продължава да се позовава на някои случаи, които вече, вече бяха приключени от а, унгарското правителство и Европейската комисия, като например защитата на данните и други въпроси, по които Европейския съюз не е компетентен, където цялата компетентност е на страните членки и които нямат нещо общо с ценностите на Европейския съюз. Например, това, че в унгарските учебници жените се представят като майки, това проблем ли? Аз лично се гордея с това. Или за минималните пенсии. Новите е, страни членки с историческия си товар имат някакви минимални пенсии. Срещу всички тях може да започнете е, процедури. Малко е арогантно това, което правите. Не мисля, че Унгария е толкова лоша в сравнение с другите страни членки по отношение на процедурите за нарушение. Статистиката показва, че Унгария е долу-горе е на средно равнище в Европа. няма факти, които да подкрепят доклада на госпожа Сърджентини. Петър Нидермюлер Наистина, депутати, идващи от една и съща държава, могат да имат съвсем различни становища по един и същи доклад. Според мен, доклада на госпожа Сарджентини е много добре уравновесен и обективен. Ето защо искам да отправя благодарности към нея и към докладчиците всяка. Госпожа Сарджентини е права да вземе предвид последните развития. Не ми се иска да навлизам в подробности, но актовете, прияти от унгарския парламент днес след обед, все по-ясно правят, правни, правят обстоятелствата. Ако някой има съмнение, сега вече е ясно. Няма демокрация в Унгария в европейския смисъл на думата. Демокрацията не е тирания, е, не е доминирана от страна на мнозинството и не можем да говорим за демокрация в Унгария. Ето защо е важно да подчертаем, че това, което имаме тук, е добре балансиран и обективен доклад. И господин Бони беше прав. Този доклад е за унгарското правителство, а не за Унгария или унгарското общество. Има доста хора, които са отвъд е, унгарското правителство и аз съм част от тази друга Унгария. Унгария, която стои за либералната демокрация и европейските ценности. И не желая да а, загърбя някаква. Не мога да защита идеята за някакъв такъв вид нов а, в, вариант на демокрация. Барбара, имате думата. Благодаря много, господин председател. И аз искам да поздравя госпожа докладчика, тъй като ми се струва, че компромисът, който тя е изработила, е много балансиран. Поздравявам я за изключително отворения подход към разписването на тези компромисни изменения. Ще добавя, че наистина на всички ни е ясно, че в момента вървим през много труден етап за Европейския съюз. Популизмът нараства в много държавите, но също така трябва да се каже, че в много държави това, този това нарастване на тенденциите, популистските тенденции се дължи и на унгарското правителство. Според мен в Унгария много ясно виждаме, че това, което прави правителството е в разрез на всичко вписано в член 2 на договора. Антиевропейска кампания има в Унгария и правителството всъщност все по, бли, се доближава до подхода на Русия, а, а не към подхода на Европейския съюз. За съжаление, полското правителство следи това, което прави унгарското правителство и сме изправени пред процедура а, срещу полското правителство на основата на член 7.1 а, така че смятам, че би следвало подобна процедура да се използва и за унгарското правителство. Ана Гомес, съвсем накратко, искам да се присъединя към благодарностите отправени към докладчицата и докладчиците в Цянка и смятам, че е много балансиран доклада. Ужасни развития в Унгария, по-конкретно това, което се случи днес, срамота за всички нас. Това се случва в Европейския съюз. Напълно се присъединявам към казаното от колегите, конкретно колегата Бони. Тук не работим срещу Унгария, срещу хората на Унгария. Нашата позиция е срещу тези, които са тоталитаристи, тоталитаристи и фашисти в Унгария. Оливия Рока. Благодаря, господин председател, в точния момент. Няма да коментирам казаното от а, моята уважаема колега Ана Гомес а, се осмели да каже в а, нашата зала. Към вас, госпожо Саргентини, не е срещу унгарските хора, но ако не беше срещу унгарските хора, нямаше да има този двоен стандарт, нямаше да защитавате а, незаконните трафиканти във вашите а, а, речи днес. А щяхте да сте щастливи, че този закон е прият в Унгария. И причината, поради която оттеглих изменените си, госпожо с Аргентини, е защото вие включихте моите елементи, но до тях включихте елементи, които още по-трудни още по-трудно ще разберат гражданите ситуацията в Унгария заради тях, като че ли моите доводи е, не бяха достатъчно солидни с вашите допълнителни формулировки. Ето защо няма да ги подкрепя. И още едно изречение. Ние не сме срещу НПО. Ние смятаме, или поне аз смятам, че вие не сте не се осмелихте да вземете становище на НПО във вашия доклад, защото не бяха достатъчно солидни. И проблемът в Унгария днес е, че тези закони са срещу тези НПО, които не са достатъчно солидни, достатъчно професионални, не представят, а, не представляват хората, не правят нужните проучвания на местно равнище, нямат нищо общо с местното развитие на местните хора. Така че искам да преразгледате решението си да гласувате за този доклад следващия понеделник. Благодаря. И имам още двама желащи да се изкажат извън комисията Либе, прямо съответното правил. Господин Зане на първо място. Зани. Искам да допринеса към тази част от дебата, която е свържена с идеята за демокрацията. 8 години огромни количества, огромни а, средства, които се използват за а, промиване на мозъците а, на унгарците. Дори а, и основите на демокрацията не са останали в а, Унгария. Така сериозно действа правителството на Унгария с всички видове преса и медии, че няма как гражданите да добият реална информация. Това е част от причината да преизберат Фидес на Орбан с толкова сериозно мнозинство. Тъй, че ми се струва, че можем да, да се възползваме от известна солидарност от Европа и в Европа. Второто нещо, което ми се иска да засегна, е свързано с а, пакета Stop Soros. Просто нека да стане пределно ясно и а, тук няма нищо общо а, това, което правим с спиране на господин Сорос. Тук става въпрос за използването на а, страха, който създаде европейско, а, унгарското правителство използване на този страх, за да се ограничи свободата на словото и други права. В Унгария в момента сме изложени на желанието и волята на органите на държавата, което а, наистина напомня на най-тъмните периоди от историята ни. Ситуацията всъщност е толкова по-зле, до, много по-зле, отколкото това, което виждаме в настоящия доклад. Благодаря. Следва господин Цае. Благодаря, господин председател. Аз не съм член на комисията Либе, но съм подала редица изменения. Вашата комисия е написала доклад, който представлява едно една осъдителна а, присъда. Има един сатиричен филм а, на Питър Мачус, който се нарича Свидетелят а, за абсурдността на сталинското време. Една от сцените в този филм а, е една а, един служител в съда а, замества без да иска а, обвинителния акт с окончателната присъда. Вие е, точно това правите в момента. Е, нека да ни дадете малко време и пространство да се защитим. Нямаме ли право на това? Говорим за обективност по време на този дебат. Десет оратори говориха срещу Унгария и трима за Унгария. Тези, които говориха срещу Унгария, е, отнеха 22 минути, а тези за Унгария само 8 минути, е, само с 8 минути разполагат да отговорят. Това, е, господин председател, справедливо ли би било във вашата държава? И тук не става въпрос за процеса само. Имам проблем с него, но имам проблеми с съдържанието на доклада. Нашите изменения тъй като непрекъснато говорите е, във всяко второ изречение за върховенство на закона. Нека ви припомня какво всъщност означава върховенство на закона. Върховенството на зака, закона е, че поведението е, на гражданите не се не е плод на някаква случайност, а на правилата на закона. Ето защо и вие в Либе трябва да работите в рамките на договорите. Ако има някакъв въпрос, по който Европейския съюз просто няма правомощия, не може да предлагате санкции, а в текста е пълно с такива неща. Е, ниски пенсии или факта, че е затворено, е, затворен един вестник от е, неговия собственик или пък няма достатъчно жени в унгарския парламент. Европейския съюз няма правомощия в тези отношения. За какво изобщо си правите труда да говорите за тези а, е, неща и непрекъснато споменавате а, е, върховенството на закона? По този начин сте толкова толерантни, колкото най-лошите е, диктатори. Особено стъжен съм, че чух толкова поляци да говорят също Унгария. Ние нямам правомощие в тази област. Наистина. А, има смисъл да а, атакувам това, което а, вие изговорихте, тези глупости, които изговорихте. Всички, които са желали да се изкажат, са говорили. А, вие а, може да си правите някакви у, а, уравнения математически, кой говорил по колко, но а, имате абсолютно а, свободата да дойдете и да говорите. Това, че има по-малко хора, които а, са се изказали в полза за Унгария, това е естеството на нещата. Господин Юрик, въобще изобщо не се опитвайте, изобщо нямате шанс. Докладчика ще чуем накрая. Вижте, ако не... Нека да не започвам с вас. Госпожо Сарджентини, имате думата. Благодаря, господин председател. Имаше няколко въпроса, които бяха зададени и затова искам да се опитам да им отговаря. Господин Лопес Агилар попита дали в компромисната резолюция има възможност не започна добре изречението. Ще започна отново. Господин Лопес Агиар попита дали в резолюцията, след като се постигне компромис, има възможност да се е, преместим от 7.1 към 7.2 като член, който се използва? Отговорът е не, защото парламента няма такива правомощия. И бих искала да го приканя и той и неговите е, колеги да схванат, че това е, е гласуване следващата седмица тук в тази комисия и след това ще има гласуване на пленарна сесия, където трябва две трети мнозинства. Така че нека стигнем до там. Защото какво правим в крайна сметка? включваме този въпрос на ниво съвет. Искаме да ги засрамим за тяхното бездействие през годините. Това е което се опитваме да постигнем. Съжалявам, но този вариант не е възможен. Озадачена съм, но по-късно ще схвана по... Пре... ще пре... се опитам да схвана по-късно желанието на госпожа Ярока, като че ли се опитвах да схвана нейното желание да не бъде разгледано нейното предложение като част от компромиса, да остане различно. Сега пък тя си го оттегля предложението, така че моля я писменно да ми предостави това оттегляне, за да знам какво да и да направя каквото мога. По-нататък, ако предлагате определени изменения, 130 или колкото да било, и те имат съдържание, не може да искате да се игнорира това съдържание. Започвате да работите с нас в системата и аз е, способствах за вашата работа в системата. Това направих и с други. И това е причината, поради която искам да ви помоля да а, говорите с госпожа Барбара Котричка, ако не сте а, доволна за формулировката, от формулировката за а, жените в унгарското общество, моля да се обърнете към нея, защото аз посочвах за този език също. Някои от колегите говориха за пространството в този доклад. Казвах го преди и сега ясно се вижда в резолюцията. Ние взимаме съобщението, което беше направено от комисията от 2003 година, на което никой не се противостави. Там се беше казано, че разглеждаме не само европейското законодателство и европейските принципи. Ето защо ето защо всеки път, когато видите изречение, в което се казва не е ваша работа, аз мога да отговоря, не е така. Благодаря, господин председател. Чакам с нетърпение гласуването в понеделник. Благодаря много. Това е края на този дебат. Благодаря. Господин Юрик, нещо много пляскате. процедурен въпрос ли е? Ако е процедурен въпрос, ще го чуем. Процедурен въпрос ли е? Да. Член 11. Член 11 конкретизира съвсем ясно, че депутатите трябва да се уважават и в парламентарен дебат, дори и в нашата комисия, никой не би следвало да се изказва ксенофобски или неуважително. Включително в този доклад нямаше а, формулировки като думите, изречени от госпожа Гомес. Смятам, че това, което тя изрече днес, беше а, ужасно. Не може да се а, твърди, че ние се държим като фашисти. Смятам, че а, би следвало председателят да реагира на такива несъразмерни а, думи. Да, това беше процедурен а, въпрос и смятам, че трябва да спазваме член 11 от нашия правилник. Вашия процедурен въпрос а, има с, проблем с а, времето. А, някак а, госпожа Гомес а, се изказа преди известно време, а вие точно сега искате процедурен въпрос, след като аз друг член на нашата комисия критикувах за а, недоволството му от начина на действие в нашата комисия. Вие сте прав, да. А, разгорещен беше дебата, но това, което няма да приема и ще кажа на колегата, който не е член на комисията Либе, който дойде да участва тук, е, че сме изключително справедливи в този, в нашата комисия. Всички се е, изказват, никой не бива игнориран и това е много важно. Нека всички знаят, че сме много справедливи и слушваме всички. Благодаря ви, колеги, за дебата днес и благодаря за дисциплината. Продължаваме към следващата точка от дневния ред която е Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, точка 24. Директорът Алексис Гостел идва тук на панела. А ако оставате за тази точка, който да било от вас, ако ще остане, да остане, който напуска, да напусне тихо, моля. Hi. Hi. How are you doing? Uh... Ah Колеги, тези от вас, които ще останат по тази точка, искам да припомня, че когато директорът на Агенцията за мониторинг на наркотици идва, се отнасяме с уважение към това, което тази агенция върши, така че ако решите да останете, моля да седнете. Ако имате да водите разговори, моля ги водете навън. Това е последна точка за деня. Доста дълъг ден. Това е доклад, който излезе на 7, 7 юни с преглед на положението в 28-те държави членки Турция и Норвегия по, в областта на наркотиците и наркоманиите. Имаме до, екземпляри на хартия на този доклад и господин Госдел е директор на, този, на тази агенция. Ще му дам времето за кратко изказване. Тази област на политиката е изключително важна, но често не е така видима. Няма обаче никакво съмнение, че наркотиците имат много сериозно отражение върху обществото. Казвам това като увод и чакаме да чуем какво се е случило от последното представене до сега. Благодаря, господин председател, Добър ден, госпожи и господа. Чест и удоволствие да ви представя този преглед на положението с а, а, лекарствените средства и наркотиците вече сте получили подробния пакет с информация за доклада. Предполагам, че ще е полезно съвсем накратко да направя обзор на доклада на центъра за 2017 година. На първо място, както сочи доклада, има увеличение на наличието на кокаина и неговата частота е все по-висока. И затова си струва да споменем тук, че кокаинът, който се продава в Европа, през последните 10 години е сред най-чистите. А, освен това, сме правили анализ на а, остатъчната вода, на отпадъчната вода от а, наркотика и данните обрисуват подобна картина. Трябва да вземем предвид, че на базата на наличните данни от спешните отделения, кокаина е на второ място сред веществата, които биват открити в лицата, приети в спешните отделения на болниците. А, както можете да видите от доклада от а, Лондон, има увеличение на използването на кокаин. Това означава и по-голяма нужда от лечение. Тези, които ползват хероин, до момента за първо изискване на лечение минават около 7 години. Но нези, които са по-интегрирани в обществото и ползват кокаин, биха могли да предприемат същото. Така че никакво очудващо, че данните за лечението отразяват увеличение на броя иземвания, на количествата в Белгия, в Антверпен, например. Там на, имаше а, най-високите количества изет кокаин, повече отколкото в Испания. На второ място, мисля, че можем да прескочим един слайд. Има някои притеснения, свързани с производството на наркотици в Европа. Картината е доста динамична. Добре се знае, че Европа се превърна в силен производител на екстази. Заедно с Европол виждаме увеличение на броя на лабораториите, които бяха разкрити през изминалите години. Екстази не се произвежда само за европейския пазар, изнася се за САЩ и други райони на света – това е нещо ново, не знаем точно как да го тълкуваме. Последните етапи на обработката на кокаин се прави в лаборатории, които бяха разкрити, но там бяха открити количество от морфин, които до известни, в известни количества се използват за производството на хероин, но Всичките тези данни можем да ги анализираме с Европол, но тъй като химическите прекурсори не са така лесно достъпни поради действията на правоприлагащите органи, така че престъпниците търсят други начини за достъп и боравят с химикали, които са по-масови. Има и друга новост. Има някои лаборатории, които произвеждат психоактивни вещества в Европа, въпреки че голяма част идват от а, Китай. Но продължава да се работи по балканския маршрут. Но тъй като говоря сега за канабис, това е веществото, което най-често се използва в Европа. Расте търсенето на възможности за лечение. Има много иновации в системите за производство и можем да споменем, че има промени в световен мащаб. Така, например, в Канада и миналата и тази седмица приеха нови законодателни актове за а, легализиране на употребата на канабис. Такът подобни процеси в някои страни в Европа, в Швейцария, например – съдържание на канабис под 0,2% може законно да се продава там и в някои други държави. Изпълнението на решението на правителството в Нидерландия означава, че ще има някои пилотни проекти за производство на канабис в кафенетата. Знаете за този проблем с производството на метадона. Много неща се случват и извън Европа. Несъмнено в, е, в дългосрочен план ще се отразят и на проблема с наркоманиите. Преди три седмици имахме едно издание, посветено изрично на този въпрос. Психоактивните вещества. 51 нови вещества бяха открити за първи път през 2017 година. Около 350 вещества бяха докладвани. 350 от тях бяха открити на пазарите в Европа, като вземем предвид, че имаме 670 такива вещества, въведени в системата за ранно предупреждение. 2014 имаше върхови стойности, а сега всяка седмица се появява по едно ново вещество, което води до тежки случаи на интоксикация Увеличава се и достъпа до фентанили, които са група опиати психоактивни вещества, които се намират и в САЩ. В някои страни психоактивните вещества са проблем в а, затворите. В 21 страни в, в Европа са открити такива. А, в а, държавите от Европейския съюз. Някои случаи те водят до тежко, тежка интоксикация. И имаме много случаи на започнала употреба в затворите. Това е предизвикателство на системите за излежаване на присъди. Е, за, защото лесно могат да бъдат внесени тези вещества в затворите. Дори да не навлезем в подробности, искам да спомена, че затворите са а, много важна среда за този а, проблем и а, свръх дозите а, са сериозен проблем, особено за лица, които на излезат от затворите, бъдат освободени. Те се връщат към употребата, след като а, бъдат освободени и често там имаме случаи на свръхдозиране. Говорим за ограничаване на броя на смърт, причинена от свръхдоза. 9000 такива смъртни случаи имаше през 2016 година Новините са сравнително добри, защото в САЩ същата година е имало 66 000 смъртни случаи и половината от тях са били свързани пряко или косвено с фентанили. Всичко това е свързано с използването на хероини и други опяти, също така синтетични опяти се използват, както и лекарствени средства, фентанили, техните деривати. Нужно е да бъдат направени допълнителни инвестиции за използване на мелоксон като а, противоотрова на използваните опяти и правоприлагащите органи и медицинските също така би трябвало да имат това предвид, тъй като дори само като влязат в контакт с лице, което е със свръхдоза, могат също да пострадат. Тук има допълнителни данни за това, което се опитваме да правим ние а, опитваме се да прилагаме нашата стратегия за 2025 година, за да има по-голяма полза. До тук 64 научни издания имаше 20 а, глави в научни книги или пък такива статии подготвихме. Направ... Издадохме 30 доклада за използването на наркотици различни страни, като се опитахме да обхванем положението в дадената страна. И имаше три много важни публикации доклада за наркотиците в Европа и европейските насоки за социални мерки. За и 2017 година също излезе доклад за наркотиците заедно с помощта на комисара Еврамополус, нещо, което стана в Лисабон. Видимостта каква е? Тя е все по-добра над един милион посещения има на нашия вебсайт. Имаме много нови видеоматериали и кратки видеоматериали, които са видяни 190 хиляди пъти и 49 цифрови кампании бяха проведени. Освен това, допринасяме за разработване на политики. 53 такива а, прояви имахме и около 300 документа бяха представени за научни публикации. Обучили сме стотина а, професионалисти, които работят в областта на намаляване на наркотичната зависимост и 320 представители на правоприлагащите органи също бяха обучени заедно с а, СЕПОЛ и 51 курсисти е, бяха обучени за две седмици, представляващи 25 страни. Какви са резултатите ни? Те станаха много по-добре, особено що се отнася до мониторинга и мерките за контрол. 97% от нашите дейности бяха осъществени по един приоритет успяхме да повишим резултатите по два приоритета и достигнахме 95% и по третия приоритет 67%. Освен това, променихме и организацията, реорганизирахме, след като беше прията стратегията – а що се отнася до средствата, до финансирането, към този момент няма да ви питам какво мислите от бюджета за 2017 година само 37 цента не успяхме да изразходваме. И това е за втора година година подред. Тоест, ние изпълняваме а, всички задължения по бюджета. 94,7% е изпълнението, което означава, че 1,16% а, от средствата са били отказани, което е най-низкото въобще в историята ни. И мисля, че с тези последни данни мога съвсем конкретно да докажа какво правим. В, като ви представих и доклада и с това мога да кажа, че агенцията изпълнява поетите ангажименти. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Костел. А, а, нашия колега е докладчик по тези теми. Многократно, господин Бони. Благодаря на господин Костел за отличната презентация. Както винаги информацията му е добре структурирана, последната част от презентацията се отнасяше до ефективността на работата на агенцията. Много ценя това. За мен е ясно, че все още имаме нужда от повече работа превенци... не само по превенцията и третирането, а, а и а, е, е, по разработката на инструменти за мониторинг. Веществата се развиват и една едно от основните предизвикателства е да преценим какво ще бъде търсенето в Европа и е, в съвета. Вие трябва да знаем къде са лабораториите и производителите в Европа, ако желаем да следим и да предвиждаме някакви тенденции. Това се отнася особено до фалшивите и нелицензираните медикаменти. Може ли да ни кажете малко повече за това, какви стъпки е, се предвиждат за предприемане, е, да, да бъдат предприяти за борба с тяхното разпространение? Второ, е, психоактивните вещества се разпространяват онлайн и е ясно какви са механизмите на разпространение. В доклада се казва, че съществуващите инструменти за мониторинг не са достатъчни, за да се справят с предизвикателствата. Според поручванията трябва да се следят моделите на консумация на потребление. Какво трябва да се направи според вас на европейско равнище, за да се разработят такива нови инструменти за мониторинг, както е за да се следи производството, изобщо да се открият моделите, по които става взаимодействието между търсене и предлагане. Искам да подчертая важността не само на събирането на данни в Европейския съюз, но и взаимодействието с трети държави, защото проблема с наркотиците е глобален и трябва да се следи извън рамките на националните граници. Трябва да се работи с съседните държави, за да можем както да им помогнем, така и да получим информация с тях, за да можем да разработим ефикасни превентивни превентивни мерки в Европейския съюз. Следователно трябва да работим с хората, които са активни в политиката за съседство и политиката по разширяването, за да им представим този въпрос и това да стане част от нашето сътрудничество. Аз а, съм член на Декларацията за сътрудничество с Молдова, Украина и съм готов да сътрудничам. И накрая вие казахте, че има някои положителни промени, свързани с намаляването на смъртността от свръхдоза и разработката на противоотрова. След пика през 2017 година, когато се появиха 51 нови психоактивни вещества, и последен въпрос. Ние одобрихме разработването на нова система за бързо реагиране. Как напредвате по нея? Благодаря, господин Бони. Господин Юрек. Благодаря. Благодаря за много интересните данни, които е, изнесохте относно новите феномени в областта на наркотиците и това, което сте открили. Е, полицията всъщност обаче е, е основният виновник, така да се каже, за тяхното разкриване. Мен ме интересуват е, медикаментите, и престъпленията, свързани с такива продукти и тяхното разпространените в търговията на едро и дребно. Какви са ориентировъчните количества, какви са порядъците, за които говорим. И още една формална реакция по, по, по процедурен въпрос. Аз още преди малко поисках думата във връзка с една формулировка. Не съм против колежката Ана Гомес. Става дума за практиката за в бъдеще. Хубаво да е някакъв стандарт, който да спазваме. Вашия тайминг е, е перфектен, защото сега ще дам думата на госпожа Гомеш. Ана, заповядай. Искам само да кажа, че не съм наричала никой колега фашист. Казах, че е, е това, което наблюдаваме в Унгария от известно време, има някои характеристики на фашизма. За съжаление, не само в Унгария наблюдавам, че властите се държат по начин, който аз наричам фашистки. Има запис, е, където се чува, че наричам действията на господин Салвини фашистки поради е, начина по който се отнася към ромите. Я стоя зад е, думите си защото е скандално да има такова поведение в Европейския съюз. Сега, благодаря господин Гозда за това, че сте тук. Благодаря ви за ясната информация. Имам няколко въпроса, които ще ви помоля да изясните. Смятам, че работата, която върши вашия център е много важна за Европейския съюз. А, искам да се спра на тези 37 цента, които споменахте. Какви са най-належащите нужди на агенцията? Пари, а, или квалифицирани служители, знам, че имате нужда от такива, или и двете, или пък нещо друго. По същество, бих искал да кажете няколко думи повече за Китай. А, Особено защото споменахте споразумението между Европейския съюз и Китай. Изобщо има ли такова с китайските власти? Комисията Либе посети Китай преди няколко години точно по тази тема. Uh, uh, китайските власти се отнесоха uh, много така, неуважително към нас. Дали това поведение се е променило? Вие казахте, че са променени пътищата за износ, пътищата на трафикантите. Искам да ви попитам дали вашата агенция е успяла да открие връзка между трафика на хора от Северна Африка и трафика на наркотици. Защото всички знаем, че Трафикантите на хора са същевременно и трафиканти на наркотици. Вашето седалище е в Лисабон, Португалия, моята е, родина. Мисля, че имате проблем с контрола не на основните летища, а на второстепенните. Тези летища са платформа за действие на много латиноамериканци. Това е проблем за португалската полиция и искам да я попитам дали може да не дадете някаква информация по този въпрос. И накрая, виждате ли връзка между плантациите, които се създават е, уж за медицински цели и производството на а, е, наркотици в Европа. Благодаря. Благодаря. Лисабонската връзка. Сега господин Коелио. Благодаря, господин председател. Има някои обезпокоителни детайли в този доклад. Например, увеличаващото се производство в Европа, първия извод. Освен това, увеличаващите се доставки на кокаин. Директора също така ни каза, че не сме в пика, който преживяхме през 2014 година относно новите вещества но все пак нови психоактивни вещества се появяват. Миналата година обсъждахме въпроса с смъртта, причинена от е, свръхдоза. И въпреки, че говорихме за това в светлината на отношенията между Европа и Латинска Америка, все пак броят на смъртните случаи поради свръхдоза продължава да бъде висок. И има ли специални проблеми с хората, освободени от затворите или докато са в затворите? Знаем, че това е от компетентността на страните членки, но господин Председателя, мисля, че трябва да поздравим господин Коздел за качеството на доклада, който ни представи. И мисля, че трябва да отправим похвали към Алексис Гостил и неговия екип за чудесната работа, кое, която вършат. Мога само да се съглася с вас, господин Коелио. Но наистина не знам защо на тази тема не се дава повече политическа тежест. Ще ви дам един пример. Лошно все пак от моята държава. Води се много сериозен дебат за масло от канабис, дали то е за медицински цели или не. Но проблема, тук както и в други сфери, се състои това, че това, което се твърди, не се основава на доказателства. Има може би не е точно предразсъдъци, а нещо в тази посока. Нужна ни е една по-сериозна дискусия. И наистина искам да благодаря на тримата, пардон, четирима членове на тази комисия, които останаха за този за тази точка и за уважението, което проявиха към директора шестима членове, поправя се председателя. Виждате ли, господин Юрък, не преброих себе си. Самочувствието ми днес е толкова ниско, че даже не се преброих. Много е досадно, защото това е сериозна тема. Информацията е толкова а, алармираща. Това, което изложихте, променя европейското общество. Всеки знае какво става в граничните райони на Съединените щати, какво е там положението с наркотиците. Там се вижда много ясно как наркотиците могат да променят цели региони. Вие посочихте, че наркотици са е, растения за производство на наркотици се отглеждат и в Европейския съюз. Може би трябва да има малко повече стратегия в тази област. Както и да е. имаме няколко минути, за да отговорите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на комисията за положителните коментари за въпросите. Поздравявам и моите колеги, които ме гледат на живо от Лисабон, защото това, което говорим тук е важно за тях и в фокус точките в страните членки, защото това са хората, които събират информацията и се опитват да подобрят условията, при които живеят наркозависимите. Така, на въпроса на господин Бони. Бих казал, че Това, което можем да, да направим за събирането на данни по нетрадиционни начини, сега мога да кажа, че правим всичко, което е по силите ни. А, имаме доста такава информация, но тя ще изчезне скоро, ако, ако не намерим допълнителни средства. А, вие споменахте анализа на отпадните води. Това е нещо, което е много важно. А, провеждаме различни проучвания. страните членки. Адаптираме се. Причината за това е следната. 25 години, преди 25 години, когато бяхме създадени, бяхме помолени да съберем данни, защото нямаше такива. Към нашата дата има рутинни данни, които са гръбнака на системата, но само с тези данни няма да сме в състояние нямаше да сме в състояние да ви представя тази информация, която ви представих и да ви кажа какво се променя. Имаме инструментите, имаме методил, методологията, но проекта за епидемиологията и отпадните води, спешните стаи така нататък имат нужда от допълнително финансиране от бюджета. Това беше чудесно. Те получиха такова финансиране, но то най-вероятно няма да бъде повторено. Тук единствената ми молба за бюджета за следващата година е следната. Най-вероятно си спомняте, че преди две години изготвихме голям доклад за така наречените експатс. Швеция финансираше тази програма. Те помолиха нашия център да поеме програмата. Ние се съгласихме. ГД Холм ни помоли да ни предостави средства за тази година и нещата се получиха, но това искане от GD Home – не беше прието от комисията и не беше включено в бюджета. Следователно, ние сме изправени пред риска да не можем да анализираме данните. А като цяло GD Home поиска същия бюджет като тази година би било от голяма помощ, ако се върнат в бюджета тези 310 хиляди, с които разполагахме тази година. би могло да има специфичен бюджет за нерутинно събиране на данни. Това не, не беше предвидено 20, преди 25 години, защото никой не предполагаше, че ще има големи масиви от данни, фалшиви данни и така нататък. Искам сега да се спра на втория въпрос за международното сътрудничество. Ние сме много активни, много проактивни в сътрудничеството си с трета държави и страните кандидатки. Имаме специален фонд от комисията и имаме нов проект, наречен EU for Drugs Monitoring, който ще стартира през януари следващата година. Ще работим в рамките на този проект с съседните държави. И това отговаря на въпроса на госпожа Гомеш. Голямата промяна в тази програма е, че комисията предвижда да работим и да покрием и съседите на съседите. Знаем, че е, в субсахарския е, регион е, от този регион се извършва контрабанда на хашиш към е, е Либия, Марокко, Италия и така нататък. С Европол е, ние смятаме че връзката между трафика на хора а, и трафика на наркотици е инцидентна според това дали има условия или не. Но трябва да видим как Европейския съюз да се защити, да защити и своите граждани. Но искаме да обхванем и тази тема с проекта, който споменах. Забравих да спомена, че е, Ще помоля моите колеги да ви изпратят още е, един имейл от мое име за едно проучване, което ще излезе след няколко седмици. Господин Юрек е, повдигна един много важен въпрос. Ще ви кажа няколко неща и, съм, и обещавам, че през следващите седмици с моите колеги ще ви изпратим структуриране подробна информация. защото екраната не е по-добре да съм кратък. Събрахме а, информация относно престъпленията, свързани с употреба на наркотици. Но ще кажа, че сме обхванали само част от информацията, защото нямаме пълна информация за присъдите, изпълнените присъди в страните членки а, имаме информация само за минималните наказания. Някои държави все още не ни предоставят а, с информация за престъпления, свързани с наркота... наркотиците, за цената им, за частотата и така нататък. Но ще решим този въпрос двустранно в дискусия с националните центрове. Те ще се съберат следващата седмица в Лисабон. Има място за още работа. Предизвикателството ще бъде че не може да искаме допълнителни индикатори, допълнителни данни. Ще трябва да работим с това, което съществува. В отговор на въпроса на госпожа Гомеш, ще кажа, че частично ви отговорих. В едно от първите ми изказвания, след като ме избраха, каза, че съм прагматик и се опитвам да бъда разумен. Аз не започнах да искам повече пари, защото първата ни задача беше да покажем, че можем да работим по-добре и да предоставим повече услуги. Смятам, че сме на прав път изпълняваме това, което сме планирали, но както казах за 2019 година, ако успеете да възстановите тези 310 е, хиляди, би било чудесно, защото това би ни помогнало да преодолеем е, момента до изменението на регламента. Относно МФР ви предлагам да не започваме дискусията сега. Ще ви изпратя информация по този въпрос и ще съм на ваше разположение за въпроси. Питахте ме за Китай. Доколкото знам, както ме каза господин Дюпре тази е, седмица, в Китай се контролират много неща, но не и тези вещества. Но все пак има контрол върху някои вещества. Проблем е, че тези вещества се превозват такива вещества към Европа и тъй като стокообмена е голям, 35 000 контейнера на ден, е трудно да се извършва контрол. Имаше специална среща миналата седмица на директорите на генерални дирекции и агенции по въпроса за трафик на хора Искам отново да ви благодаря най-сърдечно на вас и на господин Коелио за а, добрите думи. Относно канабиса, канабиса за медицински цели – също така и канабиса с ниско съдържание на ТХ6. Но това, което а, казах е, че това е тема, а, с която се опитваме да сме максимално прагматични, но в същото време да имаме предвид, че когато споделяме информация, ще получим определени доказателства и не е добре да попадаме в капана на това просто да разменяме някакви добри идеи много добър принос за по-добро разбиране на предизвикателствата, особено що се отнася до евентуалното въздействие на пазара на канабис в някои от държавите. И също така имаме нова публикация от преди няколко седмици. Имаме и е нов преглед и ще проверя с колегите в Лисабон другата седмица дали имаме някакво предварително копие, поне на пълната част. Дали мога да го споделя с вас, що се отнася до терапевтичните а, възможности а, за използването на екстрактите от а, канабис. Много неща се намират в интернет, повече от половината не са верни. А, но поне обективно да споделим информация по този повод. И имаме една друга публикация до края на годината, която ще бъде посветена също а, върху на регламентираните пазари на канабис, но това ще бъде към края на годината. Не искам да е, отнемам повече време и ви благодаря за въпросите. Има ли делегация през октомври на, за а, Център на мониторинг, за мониторинг на наркотици и наркомани. Наистина е чудесен град. Благодаря на всички колеги, които гледат а, по интернет. Благодаря а, за тяхната работа. Благодаря много на колегите, които проследиха този въпрос и мисля, че и Коелио много добре каза. Благодарим ви за усилената работа в агенцията. Може би съм казвала и преди. преди края на парламентарната сесия. Нека направим нещо по здълбочено с колегите, които са по-ангажирани с тази тема, но да имаме и повече членове, нещо по-концентрирано, може би, тъй като някои шокиращите елементи на това, което се случва, ще заинтригуват повече. Въпроса за превенцията, може би ако повече хора бяха наясно, благодаря ви още веднъж и край на днешното заседание. And uh, we, we, next meeting is tomorrow morning, colleagues, at 9 o'clock. Thank you very much. Thanks. I will check if we can have an informal first draft.